Европейския парламент и а, член 4 алинея, а, параграф 4, втора алинея на регламента обявява а, свободни а, двете места. В а, сряда председателят на съвета и аз ще подпишем четири а, акта с, в съответствие с член 74 от регламента на парламента. Те ще бъдат публикувани в протокола на заседанието. Става дума за четири законодателни акта, чието наименования ще бъдат вписани в протокола. Сега преминаваме към дневния ред за